свидетелство хвърли в затвора каталунци. Позволи се такъв дебат. Испания като че ли в момента прилича повече на Турция, отколкото на Обединеното кралство. Те позволиха референдум в Шотландия. Има мнозинство за референдум и по Испанската конституция това не е престъпление – заради реформата на Сапатеро. Искахме да говорим каталунски тук. Защо не можем да говорим каталунски тук? И накрая в Каталуния не, че хората не могат да живеят заедно. Не. Става дума за децентрализация. Има желание за диалог у нас. Трябва просто да го проведем. Permítame, señor presidente. Госпожа Де Кастио. Благодаря, господин председател. Искам първо да кажа, че трябва да възприемем един реалистичен подход. Вие вашата риторика беше насочена към бъдещето, но а, трябва да кажа, че е, вие не сте верни на думите си. Не изпълнявате това, което казвате или обещавате. От загубата на, на вода на доверие на господин Рахой, вие подкрепяте е, движението за, за независимост в Каталуния, което а, подрива конституционния ред на страната. Това е много сериозен проблем. Чудесно е, че сте дошли да говорите пред нас, но а, трябва да спазвате това, което казвате. Трябва да подплатявате думите си с действия. Трябва ни повече последователност, а не виждаме това от вас. Благодаря. Господин Пирински. Господин премьер, споменахте, че е нужна, нужна нова легитимност на демокрацията в Европа. Апелирахте за повече европейска демокрация. Не смятате ли, че хората се чувстват ощетени? Тяхна, техният суверенитет им е отнет. Не могат да вземат решение за собственото си бъдеще региони все повече се опразват от хора. Има деиндустриализация. Хората, които работят там, като че ли нямат думата за това как ще се развива живота им. Какво ще кажете за суверенната демокрация, която по един нов начин отговаря или ще отговори на волята на хората да имат право на глас в собственото си бъдеще. И това заедно с разбирането, че Европа е нуж... в Европа е нужно ново начало. Това предизвикателство, господин премьер, е изключително важно е, за всичко, което обсъждаме, от Брексит до Каталуния. Господин Салафранка. Señor presidente, señor presidente del gobierno, bienvenido al Parlamento Europeo. Господин министър-председател, господин председател, е, сърдечно добре дошъл в Европейския парламент, господин Санчес. Е, вие изтъкнахте, че Европейския съюз е общност на ценности. Затова ние защитаваме правата на човека и това не трябва да се прави от отделни страни или региони, тъй като става дума за защита на универсални права. Освен това, парламентът предоставя наградата Сахаров. Парламентът е връчил наградата Сахаров на трима кубински опозиционери, а миналата година на демократичната опозиция в Венецуела. Какво мислите за тази награда? Смятате ли, че лауреатите са честни хора? Вие ще се срещнете ли с тях? А що се отнася до Венецуела, този парламент с голямо мнозинство прие резолюция, в която се поставя искане Европейския съюз да се присъедини към жалбата пред Международния наказателен съд поради нарушение на правата на човека в тази страна. Какво смятате за страните инициатори Германия, Франция, Канада? Искате ли да се присъедините, госпожа Валенциано? Е, Благодаря, господин председател, господин премьер. В Испания си мислихте, че много ще плачат по този въпрос, но НП има двойни стандарти. Патриотизмът си го дефинират както има угодно. Не признават нашата дефиниция. Ветровете на национализма и разбиването духът в Европа. Вятърът на екстремизма и реакционерския подход към Европа също надделява. Националистите, популистите реагират по различни начини. Ние сме прогресивни социалисти и трябва да защитаваме своите политики. Госпожа Ферагот. Благодаря, господин председател. Господин министр-председател, добре дошъл а, в а, нашата заседална, заседателна зала. А, Испания е втора по поток туристи в Европа а, и това е съществен а, източник на приходи. Но туризма има нужда от иновации, устойчивост, от качествени услуги, безопасност, сигурност и стабилност. Именно за това искам да поговоря. Вие сте в. Представлявате едно правителство, което се бори с туризма, което демонизира туристите. Вижте какво става в Валенсия, Каталуния, Господин министр-председател, когато няма стабилност, това е в ущърп на, на целия туристически сектор. Европа е силна, защото има принципи и, и убеждения, а вие всеки ден мените, мените подхода си, вие насърчавате разделението, а вие сте толерантни към нетолерантните, подкрепяте онези, които се борят с европейските институции. Най-добрият, най-сигурният начин за борба с авторитарността е спазването на закона. А, много моля, каквото и да прави, то да почива на волята на избирателите. Госпожа Регнер е следващия оратор. Уважаеми господин министър-председател, благодаря ви много за тази вдъхновяваща реч за Европа и за нейните хора. Това е реч, която вдъхва надежда и смелост. Искам да ви попитам нещо във връзка с жените. Ние имаме един доклад, който вече е прият вътрешно в парламента, че мъжете и жените трябва да имат равни шансове, когато става дума за членство в надзорните съвети. Вие какво сте направили в тази връзка? Вие подкрепяте това и сега а, искам да отправя и този въпрос към председателя Таяни. Много ви моля, когато разпределяте време за изказване, предвиждайте да има достатъчно време за жените и а, за да се говори за женския въпрос, трябва да бъдат чути гласовете на жените в Европейския парламент, а за това трябва да им бъде дадена думата. Le ricordo che sono uno dei firmatari della proposta della Commissione europea per dare. Има апел към Европейската комисия в надзорните съвети да се предвиждат повече места за жени, госпожа Кораца Билт. Господин министр-председател, съгласен съм с вашите тревоги по отношение на антиевропейските риторика. Този парламент гласува отвъд политическите и националните граници. Ние искаме да сме в състояние да решаваме кога и къде да заседаваме. Канцлер Ангел, е, Ангел Меркел и, и Себастиан Курц показаха лидерство, като подкрепиха едно местоположение на Европейския парламент. Вие като проевропеец, ще заемете ли позиция да вкарате в дневния ред на съвета този въпрос, така че да се проведе е, конструктивен диалог, демократичен европейски? Или ще е, пренебрегнете този въпрос? За нас е много важно да не се свързваме, да не се възприемаме като символ на разхищението. Госпожа де Бонфла. Уважаеми господин министр-председател, благодаря за изнесената от ваш реч. Е, тази реч е, вдъхва надежда в Европейския съюз, като поставя на преден план въпросите от социален характер, е, екологията, бюджетните въпроси в Европа. Вие бяхте много амбициозен е, като твърдите, че 1% не е достатъчен от е, БВП на страната, за да имаме една силна Европа. Наистина, е, това, което казахте за федерална Европа, беше удоволствие да го чуя. Сега, нека да се върнем към ситуацията в Андалузия. Тук имаме голяма загриженост трябва да се спрат всички форми на неясност, всички форми на нарушение на правото. Наистина, вие можете да разчитате на нас, когато става дума за съюза с прогресивните сили отляво. Господин Дугарис. Благодаря, председателю. Процедурен въпрос. Не мисля, че трябва да се слагат тук снимки на престъпници, които лежат в затвора. Това показва липса на уважение към премиера на Испания. Господин Санчес, господин премьер, вие сте тук искате да ви подкрепим, да се защити Европа от екстремистите, които ни заплашват. Мога ли да ви попитам дали знаете за дали наистина екстремизма ни заплашва и вие сте премиери сте премьер, защото тези екстремисти ни преследват и ни нападат. И всички ви подкрепят правителството. Това е срамен път към премьерската позиция. И според мен не трябва да, подкреп, да управлявате с подкрепата на онези, които ние заклеймяваме. Onorevole Javi Lopez. José, tu as, tu as raison. ah, oui. Presidente Sánchez, hoy ha traído aquí la voz. Благодаря, господин председател. Господин министр-председател, изразихте проевропейски идеи, социална Европа, тревожите се за сигурността на заетостта, условията на труда една зелена, екологична Европа. Всичко това са ваши приоритети. Една отворена Европа, която е толерантна в същността си и предоставя е, убежище, е, една феминистка Европа, една Европа на равенството на половете. Това е, е посланието, което европейците имат нужда да чуят. Говорим за е, една Европа, която разбира, че бъдещето й зависи от, от едно общо гражданство и а, е, мирното съжителство и а, диалогът са в сърцето на една такава Европа. У нас а, в моята страна Каталония се, им се говори за политически решения, за диалог и именно това новото испанско правителство донесе. И именно това е ключът към решаването на, на каталонския въпрос. Господин Мато. Благодаря, господин председател. Господин Санчес, аз очаквах поне по време на вашата реч от 37 минути да отделите поне 10 секунди, за да се спрете на регионите в крайно отдалечено положение, като например Канарските острови. Разочарован съм от това, че не го направихте. Това са региони с особени характеристики, които се нуждаят от специална помощ. Аз знам, че за вас Канарските острови са само туристическа дестинация, където прекарвате нова година, но за нас те са нещо много повече. Те са пример за политиката на кохезия и солидарност. Председателят Таяни многократно посочи, че са много важни регионите в крайно отдалечено положение. Това е така. Надявам се, че за вас тези региони също са важни. Застъпете се за интересите на Канарските острови и тогава ще получите нашата подкрепа в Европа. Господин Фернандес. Благодаря, господин председателю. На първо място искам да приветствам премиера на моята страна. Добре дошли на цялото правителство, на външния министър Борел, който е и председател, в миналото бе председател на Европейския парламент. Говорихте за федерализъм в своята реч и аз ще говоря също за това. Нужна е федерална Европа. Е, нашите страни държат на хармонията и възможността да живеем заедно в равенство. Имаме нужда от такава хармония в Европейския съюз, за да защитим гражданите. Имаме нужда от тази хармония, за да защитим един съюз, който трябва да прегледа економическата си политика. Нужна нужен е стълб, нужна е схема за гаранция. Социалистите се борят за това отдавна. Трябва да направим така, че да запазим своето мнозинство в комисията и в парламента, за да има гаранция срещу безработицата. Господин Милан Мон, последен оратор. Благодаря. От присъединяването към Европейския съюз, е, Испания за нас са приоритетни отношенията с Латинска Америка. Как е, до сега не, не се повдигна Венецуела в този дебат, е, не мога да разбера. Важни неща казахте, но и важни неща пропуснахте да кажете. Искам да кажа, че е, е много важно да не изпускаме от поглед въпроси като риболова, рибното дело в контекста на Брексит. достъпа до води и, и риболовни права са от огромно значение за Испания, за Галиция, и за испанци навсякъде друга по света. Що се отнася до бюджета, новата многогодишна финансова рамка е законодателната основа, която трябва да бъде а, усъвършенствана, за да а, откликва на нуждите на испанските региони. Господин Детиен. Sehr geehrter Herr Präsident, ich freue mich, dass Sie uns heute die Ehre geben. Wir setzen große... Благодаря, господин премьер. Надеждите ни са у вас. Надявам се да има напредък. В Германия мнозина гледат положително на вашето правителство. Вие държите на дебатите, на дискусиите. А, искате повече защита за жените. Търсите економически стимули балансиран бюджет. Много е важно обаче да минат добре и реформите на пазара на труда. Предишните ви колеги са уронили това, което се прави на пазара и питаме за това как може да се засили позицията на работещите. Давам думата на премиера, за да отговори на депутатите señor presidente. Gracias a todos todas los... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всичките европейски депутати, които се изказаха. Благодаря ви за тона, в който се води този дебат, също и за наситеността му. Изслушах много изказвания, много интересни, различни мнения. Не мога да се обърна лично към а, всеки от вас, който взе думата, но ще се опитам обобщено да отговоря на въпросите и коментарите. Първо, за многостранността, мултилатерализма. Като испански социалист, обикновено често говоря за федерализъм. По отношение на мултилатерализма, испанското правителство вярва в програмата с 2030 година. Това не е само политическа програма за национални реформи и трансформация, но вие вярваме, че през едното десетилетие Европейския съюз трябва да, да популяризира в многостранен план а, програмата за 2030 година. Тя, разбира се, се застъпва и прокарва равенството на, на половете и това се съчетава много ясно с Европейската стратегия за равенство на половете. Какво правим в Испания? Имаме редица мерки за борбата срещу домашното насилие, насилието основано на пол – закони, които ще намалят разликата в работното заплащане между мъжете и жените и качеството на и работните условия. Каза се, че е неприемливо нивото на безработица в Испания в сравнение с други страни и средното за Европейския съюз. Искам да ви кажа, че нашите 19 милиона От, от 19 милиона клиенти на системата на социално осигуряване, 48% за първи път в историята са именно жени. Приели сме мярка за намаляване, за повишаване на минималната заплата с, 2, с, 200, с 22%. Това е най-голямото повишение в най-новата ни демократична история. А, това е от полза и за жените, които а, са били в неравностойно положение по отношение на заплащането бедността при децата, децата, които живеят в бедност, това е от огромно, приоритет от огром, огромно значение в програмата за 2030 година. Имаме гаранционни схеми, това е предвидено в държавния бюджет, който внесохме в парламента миналия понеделник. И а, това е нещо, с което сме а, решени да се борим. Ще укрепим гаранционните схеми за децата, по начин, който ще е, залегне в е, държавните политики на Испания. Получих въпроси по отношение на това, доколко сме посветени и решени в това отношение. Надявам се Испанския парламент е, максимално скоро да, да реши този въпрос. Ще имаме национална стратегия за екологичен преход и борба с измененията на климата. Прехода, разбира се, трябва да бъде справедлив в а, мини, миньорски райони, райони с а, електроцентрали, това трябва да се вземе предвид. Трябва да се вземе предвид нуждите на регионите при този преход. Също се говори за правата и свободите. За съжаление, заради предходното консервативно правителство имаше някои проблеми, например закона за неразпространяване на информация и започване на устата, както и правата на работниците. По отношение на този закон за започване на устата, на журналисти в момента се предлагат и се разглеждат изменения и в февруари се надяваме да се гласува. По отношение на правата на работниците, насърчаваме социалния диалог. През последните 7 месеца сме приели програма за заетост на младежите, за да намалим тяхната заетост, безработица с 5%. 2 милиарда евро са предвидени за това. Стремим се също да намалим работната експлоатация както и с несигурните форми на заетост. Знаете, че в Испания над 3 милиона мъже и жени са самонети, благодарение на споразумение, което а, бе постигнато между а, синдикатите и служителите, пък се повишават а, компенсациите за безработица, обещанията безработица. Работим по тези въпроси заедно с синдикатите и работодателите. Така че мултилатерализмът минава през всички наши политики. Що се отнася до външната политика и Венецуела, ние и преди да дойдем на власт, в нашата партия не сме признали за легитимни изборите в Венецуела и не сме признали и не, не се отнасяме положително към правителството на Мадуро. Ние настоявахме да освободи политическите затворници, защото такива в Венецуела има и благодарение на усилията на нашия външен министр успяхме да, да а, докараме няколко, някои политически затворници в Испания. В Испания. Запознахме се, с, запознах се лично с един младеж наскоро. Що се отнася до Венецуела, опитваме се да сформираме алианс, който да насърчава диалога не само в Европейския съюз, но и отвъд него. Франция не взе участие в решенията в групата Лима и от Лима и а това, което се опитваме сега да постигнем е такава група, която да облегчава диалога и да ни даде възможност да стигнем до решение на венецуелския проблем. Очудвам се, че никой не заговори за миграцията и въпроси свързани с миграцията в Венецуела. Е, ние имаме служби по убежището в Испания, които разглеждат много молби от Венецуела. Това обаче не се свежда само до там. Перу, Бразилия, Чили а, са страни, които съм посещавал като министър-председател през последните 7 месеца и там съм чул подобни тревоги. Цялото испанско правителство се опитва да осигури средства в помощ на тези страни, така че да могат те да се справят с големите миграционни потоци. Колумбия също се радва на напълна подкрепа от наша страна. Канарските острови. Испанското правителство и благодарение на испанското правителство за по-малко от 7 месеца а, вече имаме нов създаден форум за Канарските острови, подписали сме споразумение и вярваме в възможностите, с които разполага Канарските острови. Свързали сме специално споразумение за нови магистрали на стоеност милиони евро, които да бъдат изградени. Няколко думи по каталонския въпрос, коментарите от НП, това съм го казвал и в Испанския парламент, ще го кажа и тук. Най-вече на испанските представители от НП. Десните програми в момента се чертаят от крайно дясното. Има два въпроса, за които говорим. Териториалния въпрос и да се използва Каталуния като инструмент а, а, за борба с испанското правителство е това, което виждаме. Испанското правителство винаги изпълнява Конституцията. А, бихме искали опозиционната партия обаче да си върши работата на опозиция. Второ, Когато търсим а, стабилност, аз предпочитам шведския, а не андалуския модел. Предпочитам шведския пред андалуския модел. Благодаря ви за вниманието. Eh, Много благодаря, господин премьер. Благодаря ви за това, че отговорихте на всички въпроси, които зададоха нашите депутати. Смятам, че това беше наистина вълнуващ дебат. Говорихме много за Испания, но говорихме много и за Европа, за Венецуела и за други страни. Ние защитаваме интересите на гражданите на Венецуела. Не може в страни като Венецуела да се умира от глад. Благодаря на всички ви. Господин Виоти, думата ли искате? Да. Господин председател, искам да ви благодаря. Ще ви открадна само минута а, от времето на всички, от времето за гласувани, защото журналисти казват, че в Чечня е започнала репресия срещу хомосексуалистите. Десетки хора са арестувани, изтезавани, вече трима са мъртви, които са идентифицирани. Режима там а, турмози хората само защото са хомосексуалисти. Не може да се занимаваме само економика. Много благодаря на комисаря Могерини, защото го каза и на Лавров, но във връзките си с Русия не може да говорим само за економика и търговия. Ние по света защитаваме правата на човека, правата на гражданите. Трябва да го покажем. Трябва ясно да се обърнем към Руската федерация. Трябва да започне е, разследване на служващото се в Чечня. Не може хора да биват убивани от этот режим само заради половата си ориентация. Grazie. Grazie, onorevole. Благодаря, господин Виоти. Така, понеделник, 14 януари, бяха обявени някои решения, свързани с междуинституционални преговори на различни комисии. Става дума за член 69c, алинея 2. Искам да ви информирам, че получих от името на ЕКРЕ, както и някои отделни членове, искане да се гласува решението на комисията Юри да започнат преговори от междуциален тип на базата на един доклад, който е свързан с сливанията и разделянето на фирми от трансграничен тип. Докладчик е Евелин Регнер. Също така получих искане от зелените и от АЛДЕ искане да се гласува едно решение на комисията ПЕШ да започнат преговори на базата на доклад за многогодишния план за риболова, свързан с дънните запаси в Западното Средиземноморие. Докладчик по този доклад е Клаура Евгения Гилера Гарсия. Гласуването ще бъде утре. Що се отнася до другите решения за влизане в междуинституционални преговори от ЕКОН, Либе и Тран, не съм получил никакви искания за гласуване в парламента и затова тези комисии направо могат да започнат водене на преговори. И така започва нашето гласуване днес. Първото гласуване е приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ЕАЗО за 16-та година. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Преминаваме нататък. Искане за становище от страна на съда, свързано с съвместимостта на предложението за споразумение между Европейски съюз и Марокко. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Респинто. Отхвърля се. Преминаваме към доклада Шаке. Споразумение между Европейския съюз Марокко за изменение на протоколи 1 и 2 към Евросредиземноморското споразумение. Параграф 9, две части, първа част, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека направим проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да направим проверка. Искате? Добре, моля гласувайте. Votazione chiusa. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега е електронно гласуване. Гласуваме по цялата, целият текст. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме нататък. Още един доклад. ШАК е споразумение с Марокко за изменение на протоколи от 1 до 4 към Евросредизморското споразумение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Комплименти. Поздравления. Е? скуза? Секоски а кесто la парола, prego. Колега поиска думата, заповядайте. Vážený pane předsedající, já bych jenom chtěl vaším prostřednictvím připomenout, že na... Господин председател, искам да напомня на всички, че сред нас са нашите гости от Марокко, от Марокския парламент. Искам просто да ги приветствам. Добре дошли. Разбира се, нека поздравим марокканската делегация. Грация де ла Много ви благодаря, че сте тук. Пасямо алла. Сега преминаваме към доклада Винклер, споразумението с Китай. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления. Преминаваме към доклада на Мария Арена. Тя може да се изкаже, ако иска за минута. Прего, онореволе. Заповядайте. Микрофоно. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията предвижда солидарност към е, жертвите е, възоснова на техните убеждения. Искам да привлека вниманието на колегите към изменение 96, където се дава възможност на економическия сектор да а, подкрепи економическата реконверсия предвид е, важни кризи. Трябва да се даде възможност на работниците, е, а също и на други и на предприятията да дадат достоен отговор при създаването на работни места. Така че аз е, искам да подкрепите това изменение. Благодаря, госпожо Арена. Сега преминаваме към гласуването по първата точка. Изменение 1, 21, 23, 27, 29, 52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 Нека да направим електронна проверка по 62. Моля гласувайте. Кюза. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 73, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 85. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Трудно беше, както виждате. Приема се. 98. 98. 98. Моля, вдигайте ръка за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 96. Електронно гласуване. Моля, гласувайте.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 Сега преминаваме към доклада Фонтанье за Европейски социален фонд Плюс. Изменение едно и следващи. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 40. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 97. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 171. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 89. За. Против. Въздържали се. Приема се. 168. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Приема се. 89. CP3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. Приема се. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за против, въздържали се, приема се. 89 CP6 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 90 е, за, против, въздържали се, приема се 90, CP2, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 162 електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 175. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 92. За. Против. Въздържали се. Приема се. 176. Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 92. За. Против. Въздържали се. Приема се. 177. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 92. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 178. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 179. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 163. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 169 електронно гласуване, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 164 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. 165 за против, въздържали се, прие, отхвърля се 170. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 161 електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Предложението на комисията трябва да се гласува. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Искате ли да се изкажете, госпожо Фонтанье? Благодаря, господин председател. След 49 4, аз внесем искане докладът да бъде върнат в комисията, за да се започнат междуинституционните преговори. Нека сега да гласуваме предложението на докладчицата. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изпраща се отново в компетентната комисия да започнат преговори от междуционален тип. Поздравление на докладчика. Сега преминаваме към доклада Аримон. Специални разпоредби за цел европейско с териториално сътрудничество. Изменение от 1 до 199. За. Против. Въздържали се. Приема се. 201. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пада изменение 200. Преминаваме към гласуване на предложението на Европейската комисия. Поиска някой думата ли? Заповядайте. No, però, scusi, un attimo. Не, не, не, чакайте малко. Гласувайте. От, отварям гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега, ако искате да се изкажете, заповядайте. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички колеги, които работиха по текста. В комисията той беше прият единодушно след вчерашното гласуване за Брексита в Лондон. Това е успокояващо и е добър знак, че преобладаващото мнозинство в парламента подкрепя трансграничното сътрудничество, а за това се застъпва Интеррек. Така че, съгласно член 58, е, параграф 4, е, могат да бъдат започнати междуинституционални преговори. Грация! Благодаря, господин Римон. Нека сега гласуваме предложението на докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Въпросът се изпраща на компетентната комисия, за да започнат преговори от междусоциален тип. Преминаваме към доклада Роуол, пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО след оттеглянето на Обединеното кралство 17. Моля, гласувайте електронно. La votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Приема се с одобрението на изменение 17 приключи първото четене на Европейския парламент. Преминаваме към доклада Линс Стас процедура на Съюз за разрешаване на пестициди в Европейския съюз. Това е последния доклад, но е най-дългото гласуване. Започваме с изменение 103. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 137. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 56. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 104. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 105. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 57D. Моля, гласувайте. Не, извинете, извинете. 106. Гласуваме по 106. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 57D. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 138. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 112. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се. В 12 ти параграф от първоначалния текст режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1, две части, първа част. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 139. Пада, пада. 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 140. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66. Кой е за? Всъщност електронно гласуване. Край на гласуването. Респинто. Отхвърля се. 121. Кой е за? Отхвърля се. 122. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 123-то. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 124. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 125-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 142. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 143. За? Против? Отхвърля се? Отхвърля се. 67. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 144 за. Прощавайте, гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 68. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 145 изменение. Кой е за, кой е против? Кой е въздържал се? Отхвърля се. 69. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 70. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 71. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 72. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 73. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 75. Можете да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. Моля, гласувайте. Приключваме. Отхвърля се. Първоначалният текст на три части разделен. За първа част гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Третата част на първоначалния текст. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 79. Моля сега го гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 80. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 146. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 147. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 81. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 82. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 148. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 83-то изменение. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 85. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 133. Първата част. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Гласувайте сега.